Председателят. The <clears throat> Възстановяваме заседанието. Добре утро, дами и господа. Следващата точка е, е доклада на Волф Клинц, предприятие за колективно инвестиране в е, прехвърлими ценни книжа и, е, относно предложение за директива. Първия оратор е господин Клинт, 4 минути. Господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, през юли 2008 година Европейската комисия внесе